госпожа Мариел Десернес, малко финансова помощ за Тунис. Давам думата на докладчика за 4 минути. Е, е, euh, Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в това решение. Те осъзнават, че това е много важен момент за Тунис и че е, ние трябва да подкрепяме тази страна в този момент. Всички е, познават е, големите предизвикателства, с които е конфронтиран Тунис. Това са економически предизвикателства, експлозираща безработица, изключително е, големи разлики между региона Тунис и южната част на страната. Също това економически е, предизвикателства, предизвикателства пред сигурността. Знаете за атентатите там, е, знаете как засегна това е, туризма и колко много работни места бяха намалени по този начин. И е, също така е, мога да кажа, че е, има и е, предизвикателства по отношение на е, сигурността. Всички тези е, атентати от СУС на други места и видяхме също какво се случи на гражницата между Либия и Тунис. Тунис има около 500 километра, граница с Либия. Там се извършва трафик на хора, трафик на наркотици, на оръжие. И виждате, това са големи предизвикателства. Има и предизвикателства от, сфер, от сферата на миграцията. Знаете, че те, мигрантите са около 20% от населението, имам предвид Либия. И това са трудностите, пред които са изправени тунезийците. Въпреки това, обаче Тунис върви по пътя на демокрацията. Демократичният преход наистина е впечатляващ и е, наистина беше отдадено голямо значение на гражданското общество в тази страна и по всички тези причини, а и тези трудности и факта, е, че е, Тунис поддържа курса, ние, европейците, трябва да бъдем на страната на Тунис, да бъдем до тази страна и е, за това е, се предвижда тази финансова помощ за Тунис. Тази страна има нужда от капитали и това се вписва в глобалната стратегическа политика на Европа. Открихме търговски преговори и е, мисля, че извън търговията можем да говорим за и политическо и е, економическо партньорство. Ние взехме неотложни мерки с е, котата за зехтин е, е, и е, тази квота е предвидена за Тунис. Сега става дума и за финансова макропомощ, около 500 милиона. И всъщност аз наистина желая тази реформа да даде добри резултати и да служи наистина на развитието на Тунис. Ако разбира се този доклад бъде прият, аз се надявам това да стане, съветът мисля, че ще го подкрепи и аз наистина моля комисията да направим възможно най- бързо необходимото, за да освободи капитали за Тунис. И накрая тази макрофинансова помощ за е, Тунис е, не е субвенция. Ние просто е, даваме заем на Тунис, който той ще върне. И наистина е, помощта към тази страна наистина се увеличава. Аз би моля да си помислите по тези въпроси. Искам да бъдем чути от комисията. Франция, както и Германия, решиха да конвертират част от дълга на Тунис, 60 милиона за Франция, 60 милиона за Германия. Има конверсия на дълга а, в замяна инвестиции в развитието на Тунис. И аз мисля, че това е интелигентно решение. Имам а, желание комисията в бъдеще да си помисли по тези неща, мисля, че това ще бъде по-полезно и по-справедливо за Тунис. Това, което направи Франция, което направи Германия, мисля, че европейските институции трябва да направят такова добро предложение за Тунис. Ние всички виждаме, уважаеми колеги, че трябва да бъдем заедно с гражданите на Тунис и това е и в полза на нашата Европа. Имаме нужда от проспериращ и стабилен Тунис. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Катайнен. Уважаема госпожо председател, почитаеми членове на парламента. Благодаря първо на госпожа Десарнес, благодаря за положените усилия по този доклад. Всички ние знаем, че Тунис е изправен пред огромни предизвикателства, политически и економически, за това ние направихме предложението за макрофинансовата помощ. Тунис, освен това, беше изложен на туристически атентати през 2015 година. Туристическият отрасъл сериозно пострада, чуждестранните инвестиции рязко спаднаха. Това се отрази и на валутата на Тунис. Тунис има нужда от международна финансова помощ, за да се стабилизира и за да може политическия преход след арабската пролет да продължи. Международните двустранни донори, водени от МВФ, изразиха волята си за подкрепа на Тунис сега и в близко бъдеще. Комисията трябва да допринесе за тази подновена финансова помощ. Ние предлагаме да го направим чрез макрофинансова помощ от 500 милиона евро. Нещо, което се добавя към предишната помощ от 300 милиона евро. Тази нова помощ която е най-голямата помощ давана на страна от южното съседство, ще бъде разпределена в три транша през следващите няколко години. Тази изключителна помощ трябва да се разглежда на фона на огромните усилия, направени от Тунис за създаване на истинска демократична система – в една несигурна среда. Разбира се, необходимо е да се изпълнят множество макрополитически условия. Тунис прилага успешно новата програма на МВФ с нейните условия. Освен това, тази година е подписан и меморандума за разбирателство. Политиките могат да обхванат общественото управление на финансите, мрежата за безопасност, реформите на пазара на труда, търговията и инвестициите. Бих искал да подчертая, че най-важното тук е разпределението във времето. Тунис има нужда от макрофинансова помощ, за да покрие своите нужди през 2016-17 година. Затова и бързото предложение, бързото одобряване на предложенията от съзаконодателите е много важно. Затова и се радвам, че комисията Инта одобри предложението на комисията. Радвам се също така, че в писмото на Коре Пер. Съветът изрази своето одобрение, като разбира се, днес трябва да имаме одобрение и на гласуването в пленарна зала. Благодаря, желая плодотворен дебат. Благодаря, господин комисар. И сега давам думата за минута и половина на господин Кипо. Грация, грация, президенте. Ма и... Благодаря, господин председател. Госпожа председател. От името на НП искам да изразя нашата подкрепа за тази процедура, за това предложение. Много е важно наистина да помогнем на този регион. Много е важно наистина да стабилизираме региона и да помогнем на неговото развитие. Важна е политиката на Европейския съюз за, за добро съседство, особено когато става дума за подкрепа на свободата и демокрацията. Много е важно да сторим това, защото не, не става дума само за съседните на Европа райони, става дума и за стабилността на самата Европа. Няма смисъл да отлагаме решение. Това е нашата тенденция. Ние често се колебаем затова приветствам това решение. Трябва да направим всичко възможно да подкрепим структурните реформи в, Туни, в, Туни, в Тунис. 500 милиона евро е видима инвестиция, която ще помогне на Тунис, ще помогне Тунис да продължи в правилната посока. НП подкрепя това предложение и за това не предложи изменения, които да осложнят доклада. Важно е всичко да, да се случи според правилата. Документът е спешен и хубаво да продължим тази мярка и за други страни. Господин Морай, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Тунизийците започнаха демократичен преход и целият свят трябва да отчете, че те могат да служат за пример. Европейският парламент винаги е бил солидарен с Тунис и с тунизийския народ. Ето сега ние работим и по споразумението за свободна търговия. Не може отношенията да бъдат асиметрични. В отношенията с Тунис ни трябва партньорство. Същевременно, нека ви напомня за квотите за зехтин с нулева ставка за Тунис. Това също трябва да се разглежда, когато обсъждаме макрофинансовата помощ. За социалистите и демократите това е неотложен въпрос, който трябва да се разреши, защото тук опираме до държавни субсидии и протекция. Има още нещо. Казва се, че Тунис може да извърши структурни реформи. Аз обаче бих искал комисията да прояви гъвкавост и интелигентност – защото ние не трябва да задушаваме тунизийската економика. На второ място говорим за МВФ, но МВФ означава заема, заемът означава задлъжняване. И това е проблем за Тунис, който е наследен още от управлението на Бен Али. За това би трябвало да се платят лихвите по заемите. Има още един трети проблем, който е много е, важен. Той пак е наследен от Бен Али. Трябва да се работи е, по отношенията с Тунис. Ние казваме, че подкрепяме тази спешна помощ, но трябва да мислим дългосрочно и да проявяваме устойчива солидарност, а не само да има краткосрочна помощ, която е спешна. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам групата на трибуната за посетителите. Тунис а, а, в момента изгражда а, ново демократично общество. А, отбелязва се напредък, но предизвикателствата са много. Економическите предизвикателства са огромни. Младежката безработица е много висока. Тунис непрекъснато става жертва на терористични а, атаки. А, Тунис е важен партньор, стратегически съсед на Европейския съюз. За това трябва да подкрепим страната в нейния преход към стабилната демокрация. Разумната търговска политика е част от тази подкрепа отпускането на макрофинансова помощ е правилна стъпка за която обаче Тунис трябва да се задължи и да продължи с обхватните реформи. Господин Люи Рик, благодаря. Ние, разбира се, искаме да помогнем на тунизийския народ да подкрепим поемането на отговорност, да помагаме на синдикатите, на политическите сили в този демократичен преход, за да се подобри живота на народа. Същевременно се поставят условия от МВФ, които много отежняват ситуацията и се отразяват на суверенитета на страната. Тунис би трябвало да бъде по-амбициозна и да подхожда по-творчески. Би трябвало съществуващото задлъжняване да се замрази, да се мисли за устойчивото развитие, заетостта, развитието на човешкия ресурс и на екологията. Освен това, трябва да се репатрират активите, конфискувани от семейството на Бенали. Благодаря. Сега две минути за господин Жадо. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Ние сме запознати с тази изключително сложна ситуация в Тунис по-настоящем. Знаем, че това, което постъпваше от туризма, се срина след атентатите. Има и трудности с износа от Тунис. Би трябвало да се улеснят условията за износ на зехтин към Европа. Принципно Демократичният преход е крехък. Той се извършва вече 5 години. Територията на Тунис не е много по-голяма от Обединеното кралство, но приема толкова бежанци, колкото от целия Европейски съюз. Това наистина е фар на демокрацията в нашето южно съседство. Затова трябва да помагаме на тунизийския народ и да предоставим тази макрофинансова помощ. Същевременно ние знаем много добре и 2012 година гласувахме срещу огромния отвратителен дълг на Тунис, наследен от управлението на Бенали. Би трябвало да се облегчи дълга. Като говорим за структурни реформи, скъпи колеги, Погледнете какво е положението в Тунис в момента. Тази макрофинансова помощ зависи от условията поставени от МВФ. Това няма да подкрепи реформите, които отговарят на основните нужди на тунизийците. Нека бъдем особено гъвкави с тази помощ. Трябва много повече да се помага на Тунис. Ние даваме милиарди на турското правителство, което изобщо не е демократично. Защо да не дадем много повече на Тунис, е, за да помогнем да се извърши демократичния преход? и да се развиват ресурсите и капацитета на Тунис. Благодаря. Нека преминем към следващия оратор, господин Касталдо. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние всички разбираме сериозната ситуация в Тунис. Чухме за младежката безработица, за заплахата от тероризма, за разрушения туризъм. За либейци, които са беженци в Тунис, ние Знаем, че сенчестата економика е голям проблем, за това 500 милиона евро не е достатъчно. Естествено, ние подкрепяме тази програма, но смятаме, че е изключително важно да се подкрепят демокрацията и човешките права. Трябва ни истинска подкрепа. Не ни трябват кредити с лихви. Трябват истински инвестиции, защото това е единственият път, по който може да укрепим демокрацията, по който може да се възцари економическа стабилност и по който може да ограничим трудността, с която са изправени. Господин Бей, Имаме политическа уязвимост, терористични атентати, гражданска война в съседните страни, опадък на туризма. Положението в Тунис е много тревожно. Същевременно тунизийския модел на демократичен преход заслужава да бъде похвален. Но ние трябва да имате предвид, че аз не съм доволен от това, което е митническото третиране на индустриалните продукти на Тунис. Вие искате споразумение за свободната търговия, но то не е добро нито за тунизийците, нито за европейците. Макрофинансовата помощ би трябвало да помогне на Тунис да се придържа към европейските ценности. Не трябва да се намесваме по начин, който създава повече проблеми всъщност и вреди на крехкия баланс в Тунис. Нека да си сътрудничим, а не да я вземаме под опека. Благодаря господин Фонтулис. Μια паратетамени периодо кризис, ме εκατομμύρια πολίτες της κάτω από το όριο της φτώχειας, χώρες να βρίσκονται σε ύφεση. Благодаря, госпожо председател. Милиони хора по света са бедни, много страни са в рецесия. Как ще реагират според вас е, гръцките граждани, когато разберат, че ние даваме милиарди на трети държави, които искат да има още е, програми за помощ? Една трета от парите, които отпускаме е, на, на Тунис с една трета от тези пари бихме могли да помогнем на всички бездомни, които спят по улиците на а, Европа. А ние ще внасяме от Тунис зехтин без никакви мита, което означава, че нашите фермери ще, ще страдат. Ние пречим на развитието да цените, пречим на нашите фермери. А, тези пари няма да а, бъдат за развитието на държавите, напротив, те а, е, ще задълбочат експлуатацията. Нека да оставим третите държави да се развиват както могат. Благодаря. Господин Фисас, много благодаря, госпожо председател. Аз съм твърдо убеден, че трябва да подкрепим тази допълнителна помощ от 500 милиона за Тунис. Тунис е привилегирован наш партньор, много важен за Европейския съюз. Той трябва да изпълнява демократическите реформи, за да се възползва от тази помощ, да се извършат реформите, отговарящи на изискванията на МВФ. Изключително важно е Европейският съюз да продължи да оказва помощ на тази страна, може би единствената страна, в която ценностите на арабската пролет водят до демократична консолидация, въпреки радикалните настроения. Това е много труден контекст, особено след терористичните атентати. Има и над 1 милион разселени либийци, да не говорим за тези 3000, които всеки ден прекрачват границата. Именно за това ние трябва да сме абсолютно ангажирани с тази приятелска страна, която консолидира демокрацията. Благодаря, господин Мартин. Благодаря. През 1995 година Тунис бе страна, с която подписахме споразумение за асоцииране. За това тя заслужава нашата помощ. господин Мирал каза много ясно, че трябва да мислим на три, в три фаза. Трябва най-напред да помогнем на е, ТОНИС да си стъпи на, на краката. Част от парите идват от европейските банки. Това не е приемливо. На второ място трябва ни сътрудничество в рамките на, свободното, на, на споразумението за свободна търговия. Това означава обаче отваряне на пазарите от двете страни. Въпреки това, тук трябва да внимаваме. На следващо място приветствам тази микрофинансова помощ за Тунис, но искам да подчертая, че това не е празен чек. Ние очакваме е, напредък по отношение на върховенството на закона, човешките права и многопартийната система. Госпожа Форенца. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Ние смятаме, че е правилно да се помогне на, Тур... на Тунис, за да може страната да излезе от а, тежката криза и от, а, да продолее последиците от тежките атентати. Имаме обаче една причина, поради която ще гласуваме против предложението на комисията. Имаме нужда от помощ за тунизийския народ, която обаче не трябва да се превръща в инструмент, който да подпомага програмите на Световната търговска организация и Международния валутен фонд и използван за това да се налагат условия на Тунис. Политиката спрямо Тунис се определя от Вашингтон чрез Международния валутен фонд според мен не бива да се продължава по този курс. Трябва да се водят нови преговори и трябва да създадем програми за развитие и заедост. Това ще послужи на страната, а не да им дадем кредит, с който да платят на другите си кредитори. Госпожа Сейфи. Благодаря господин председател, госпожо комисар. Терористичните атентати, които удариха Тунис, економическите трудности показват, че Тунис повече от всякога има нужда от нашата солидарност. Страната работи неуморно по посока на стабилната демокрация и Нобеловата награда за мир, присъдена на квартета за национален диалог, го доказва. Всъщност тази нова помощ би трябвало да допринесе за економическо възстановяване в полза на всички тунизийци. Би трябвало да се намери отговор на безработицата сред младите, защото всеки трети млад човек в Тунис е безработен. Трябва да помагаме така, че да има економически растеж и политическа стабилност в целия регион. Благодаря, господин Панцери, една минута. Благодаря. Много неща се случиха от 2011 година насам. В Тунис обаче това е единствената арабска страна, където демокрацията хваща корени. За това Помощта ни е много важна. Тя ще стабилизира целия регион. Терористичните атаки в Сирия намалиха ръста, намалиха заетостта в Тунис, намалиха финансовите ресурси, чрез които можеха да бъдат подкрепени реформите и гражданското общество. 500 милиона евро е чудесна инициатива е, Важно е тези пари да стигнат страната, но комисарка Тайнен смятам, че може да направим повече, много повече, отколкото правим. Трябва да погледнем към Украина. Трябва да разберем, че и националистите вероятно няма да разберат това, че Тунис, Тунис ще играе много по-важна роля за самия Европейски съюз. Господин Галер. Благодаря, госпожо председател. Докладчика е представила предизвикателството, пред което е изправен Тунис. Искам в парламента да намерим голям консенсус за помощта към Тунис. Държавата изпълнява всички предпоставки за отпускане на помощ и има политическа воля за реформи. Ние ще помогнем навсякъде, където можем, например в провеждането на общински избори. Важно е да се подобри рамката, в която да инвестират международните инвеститори. В Тунис има добра обучена работна ръка и нашият бизнес трябва да се възползва от централното разположение на държавата. Също така трябва да се предприемат мерки за подобряване на сигурността в страната, за да можем ние с чисто сърце да поканим нашите граждани отново да отидат като туристи в Тунис и да подпомогнат местната економика. Господин Бощинаро. Благодаря, господин господин председател, господин заместник председател на Европейската комисия, уважаеми колеги, терористичните атентати в Турция наистина се отразиха много зле на економиката, както и колегите го посочиха. Страната загуби една трета от приходите от туризъм миналата година. Но въпреки факта, че Туни се повлиян от нестабилността в региона, ние няма как да не отчетем, че това е единствения пример за демократичен преход в региона. Затова в наш интерес е да помагаме на Тунис и тунизийския народ. Ние можем да го направим чрез макрофинансовата помощ и чрез всеобхватно споразумение за свободна търговия. Аз напълно подкрепям идеята за асиметрични търговски отношения с Тунис – защото това е в полза на цялата страна. И накрая, нека кажа още веднъж, че Европа трябва колкото се може по-бързо да възстанови разходи на тунизийския народ. Европейските банки да върнат активите на Бенали на тунизийския народ. Благодаря. Благодаря ви. Нямаме никакво време господин Капуто от спонтанните изказвания. Благодаря. Тунис се движи по пътя на консолидираната демокрация. И това е много обнадеждаващо. Но Економиката е в лошо състояние. Терористичните атаки нанесоха големи щети на туризма. Европа трябва да помогне на Тунис в тези трудни времена, като даде микрофинансова помощ на Тунис в широк мащаб, за да може Тунис да възстанови своята економика и да проведе необходимите реформи. Европа трябва да покаже солидарност и трябва да даде демократична помощ на тази демократична страна, която се застъпва за мира в Северна Африка. Госпожо председаваща, Тунис. Благодаря, госпожо председател. Тунис е страна, която ни е необходима като партньор. И то като демократичен партньор в Южното Средиземноморие, като пример за успешен преход. Тунис е разположен на, на кръстопът и нашата помощ от 500 милиона евро е правилна. Тя ще помогне на страната да поеме по правилния път. Нямаме е, друга альтернатива. Затова аз твърдо вярвам, че решението, което ще вземем е, днес, е, ще бъде показателно за това как да подкрепяме страните, които поемат по мирен демократичен път. Затова аз ще гласувам за. Somos favoráveis ao princípio da cooperação internacional e Господин Вигас, ние сме за принципа на сътрудничество. Трябва да се помогне на този народ, който претърпява големи економически трудности. времено трябва да се зачита суверенитета на страната, насоките, които предприема. Разбира се, да помагаме на Тунис, нека тя да реформира финансовата си система, да подобри своята рамка за търговски инвестиции, да се поправи дисбаланса в бюджета. Това отива по-далеч от обичайното сътрудничество. Какво опитваме да защитим ние? Ние искаме да се проведат реформи, но ние ги налагаме на определени страни и знаем какви са резултатите от това. Помощта е обвързана с условия, за това ние и я отхвърляме. Средносрочно това създава повече проблеми, отколкото да помага. Благодаря. Сега комисаря Катайна ще отговори. Съвсем накратко. Искам да подчертая важността на, на тази помощ, колко спешна е тя. В този контекст аз се надявам, че ще получим подкрепа от парламента, защото нямаме време за губене. Благодаря ви за вашите мнения, за вашите изказвания. Аз съм на същото мнение по този въпрос. Трябва да видим как наистина да подкрепим Туни, защото е въпрос на социална справедливост, на, спра... на стабилност в... и в нашия регион. Благодаря. Председателката, благодаря. А сега докладчиката има, докладчицата има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Аз трябва да кажа, че съм много впечатлена от това колко сходно мислим с изказалите се колеги. Всички ние сме съгласни, трябва да проявим солидарност към Тунис. Всички сме съгласни да призовем комисията да действа бързо, защото това е неотложен въпрос трябва да се помогне на Тунис. Ние всички искаме Тунис да каже да на реформите, но разбира се, трябва да се следва правилния път. Аз много се радвам, защото ето ние изпращаме още един сигнал на тунизийските си приятели. Казваме им, в този труден път вие не сте сами, Европа е с вас. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Десарне.